вашето съдействие. Сега пристъпваме към обясненията на вота. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. Доклада Бузутил по споразумението между Европейския съюз и Барбаните. Има обяснение на вод от една минута от господин Идалго Антонио, на когото давам думата. Президенте, но ме me he enterado Се рефира ми президенте, се рефира ми интервенцион. Господин председател, моето име ли казахте? Името ли си чух? Искате да си обяснявам вота е, за една минута по доклада Бозотил между Европейската общност и Барбада, Барбадос. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за Барбадос, Бахамските острови и други, защото трябва да се преодолее бюрокрацията. Господин председател, искам да ви уведомя, че вие възпрепятствате колегите си да се изкажат. Президенте, ме парецен биен la superación de trámites burocráticos de los acuerdos y la libertad de circulación de los ciudadanos de todos estos. Аз искам да се преодолее бюрокрацията и да се осигури свободно движение на гражданите и съм за реципрочността на споразуменията. Е, при цялото ми уважение към тези приятелски страни, бих искала да се възползваме от добрите отношения, които поддържаме с тях, за да може всички тези суверенни и приятели приятелски към нас страни е, да е, подпишат е, конвенцията срещу пандемията, която представлява данъчните изключения тези е, данъчни обежища трябва да бъдат е, отменени, ако искаме да се борим с економическата криза. Нека не бъдем наивни, защото ако тук изчезне е, обежище, ще е, изникне на друго място. В Испания имаме е, случая, което е мрежа за корупция. И за това искам Европейския съвет и Европейската комисия да изискват вакцина срещу данъчните обежища в рамките на мащабната ни борба срещу данъчните обежища. Благодаря ви за вашето изказване. Сега ще чуем обяснение на вод на господин Сикерски. Relativa al meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen la parola all'onorevole Sikierski. Давам думата на господин Сикерски по втория доклад на господин Коеля. Благодаря, господин председател. Споразуменията по Шенген не бяха обсъждани от доста време. Те промениха Европа и способността на гражданите на отделните държави членки да пътуват. Шенген се оказа същински триумф за интеграцията. А също така и споделена отговорност, особено за новите членки по външните граници. Имаше при все това някои трудности, например при свободното движение на хора, които са по границите. Например, при Полша, при Литва видяхме нови бариери между отделни държави, при... особено за хора, които имат някакви семейни връзки в съседната държава или исторически връзки. Много услуги, които са предлагани в държавите членки. А също така и голяма част от администрацията, която се занимава с прилагането на шенгенската администрация в някои страни, се оказа твърде бавна. Благодаря. Благодаря, господин Сикевски. Това бяха обясненията на гласуването. В такъв случай прекратяваме заседанието и добър апетит на всички!